доклада. Колеги, предлагам ви не повече от 10 минути, затова трябва да свършим до полунощ. Първият доклада по общата миграционна политика на Европа, принципи, действия и инструменти. Доклад на Симон Бусотил. Четири минути докладчика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ако трябва да го кажа с няколко изречения, трябва да кажа, че Европейският парламент е за и то силно за общата имиграционна политика. Не искаме фрагментирана имиграционна политика, а една кохерента, кохерентна политика, защото само така тя може да бъде ефективна. Казвам го това най-вече в светлината на а, наскоро случилите си неща. 140 емигранти бяха спасени в международни води и това идва само да покаже колко е важно за всички нас да имаме такава обща имиграционна политика. Това показва каква е цената, която трябва да платим, точно защото все още нямаме обща, силна обща политика. Цената се повишава, защото всеки гледа да се измъкне, а всеки сочи с пръст другите, че са виновни. Ето защо цената се повишава. И в същото време хората а, умират пред очите ни, давят се пред очите ни. Господин председател, наистина е срамота, е, че страна от 60 милиона се опитва да прехвърля а, вината върху, и отговорността върху а, държава, която а, няма и един милион жители. А, а, наистина това е, меко казано, странно. Очевидно, ние сме в предизборен период, обаче това се превръща в политическа игричка а, и това не ни харесва. Ние искаме а, да стимулираме конструктивния дух на всички министри, за да могат да намерят те най-доброто решение а, на проблема а, кораба Пинар тази интервенция а, трябва да доведе до разумни решения и уважение а, към а, закона, а не, но не закона на джунглата а, не е необходимо и не е конструктивно и не е полезно а да се сочим един друг с пръст и да си прехвърляме вината. Просто общата ни емиграционна политика наистина ще помогне на всички нас. Шест са основните точки на моя доклад. Това е една човешка трагедия, просто защото незаконната иммиграция трябва да бъде спряна. А, и освен това механизма за споделяне на а, тежестта трябва да бъде приложен незабавно и да а, превърнем една обща иммиграционна политика в а, законен, об, а, законно обвързващ документ. Четвърто, всяко споразумение с трета страна, сключена от Европейския съюз, трябва да включва и сферата на имиграцията. Най-важното е да укрепим позициите и капацитета на онези органи, които се занимават с имиграцията. Но има още едно нещо, господин председател, което беше внесено поради мнозинството на социалистическата група. Нещо, което за мен не беше приемливо и поради това аз предлагам една альтернативна резолюция за, по отношение на правото на гласуване. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря, господин Борг. Господин председател, това беше много важен доклад. Доклад, който се занимава и с бъдещото развитие на една от основните теми на Европейския съюз, а именно иммиграционната политика. Така както го показва името на пакета, и миграционният пакет, прият от съвета миналата година, дава нови насоки на миграционната политика и политиката по убежище. Ние сега трябва да сме сигурни как ще се приложи на практика този пакет. Комисията предложи този месец да има допълнително следене на прилагането на пакета, най-вече чрез редовни доклади. Целта е да се пренасочи, да се структурира годишния дебат по тази политика и да иземем нови насоки от 2010-та. Ще имаме следваща многогодишна програма, Стокхолмската програма, която ще бъде прията от шведското председателство тази година. Доклада Бузотил дава на комисията много интересни идеи и те най-вероятно, че той ще бъде прият преди началото на лятото. Знам, че като цяло той съвпада с нашите идеи. Този доклад изисква от комисията действия и комисията се ангажира активно например, в области като, например, развиване на всички оборудвания, на всички, цялото, цялата екипировка за подпомагане на тези иммигранти. А също така и за проучванията на ръждаемостта сред иммигрантите и рисковете от нови миграционни потоци от трети страни. Нека да се спра на една основна област, за която господин Бозачил се тревожи, а именно солидарността между държавите членки относно иммиграцията. Така както вие споменахте, господин Босотил, скорошните ни случаи в Средземно море показва до каква степен на някои държави членки са подложени на натиск. Мога да ви уверя, уверя господин Босотил, че комисията е ангажирана да намери решение, за да подкрепи държавите членки, които се намират в, такива условия на миграционен натиск. Три мерки бяха вече взети и които най-вероятно скоро ще бъдат приложени на практика. Например, разглеждането на дъблинската регулация относно трансфера на иммигрантите от тези страни, които са подложени на такъв натиск. А също така Европейско бюро за подкрепа на тези държави членки и също отпускане на средства, които ще бъдат а, раздадени на държавите членки за преразпределение на иммиграционните вълни. Благодаря.